Uh, good morning, everybody. I will, uh, I will... Добър ден. Ще говоря шведски, както обикновено. Hej och välkomna allihopa till... Uh, Добро утро на всички. Добре дошли на втората част от нашето заседание. Разбира се, вчера беше проведена първата част, когато гласувахме. Сега сме на точка 15. За нас е чест да приемем делегация от Съвета на Европа и заедно с тях ще обсъдим становището ни по конвенцията, която приеха съвсем наскоро – тя е подписана от 21 страни, ратифицирана е само от една страна и тази страна е Турция. Не знам колко от вас са имали възможността да прочетат конвенцията. Трябва да кажа, че аз съм много впечатлен. Обеден съм, че много от вас, които членуват в тази комисия, знаят, че сме положили огромни усилия, така, щото комисията да предложи директива в този мандат по тази тема. Текстът на конвенцията включва много от елементите, които бихме искали да влязат в предложение на комисията. Мисля, че ние трябва да положим усилия държавите членки да приемат конвенцията. В момента комисията анализира възможността комисията да ратифицира конвенцията. Сега аз няма да говоря повече. Ще дам думата на представителя на съвета на Европа. Миналата седмица имах възможност да и слушам вашето изказване в е, Тирана. Много съм впечатлена от е, брошурката, която сте разработили, в която е, са описани възможностите ние, е, парламентаристите, да работим за ратификация на конвенцията. Оценявам дейността, която сте извършили. Приветствам и останалите членове на съвета на Европа. Благодаря, господин председател. Използвам тази възможност да благодаря на вас и на другите членове на комисията за тази възможност да обсъдим конвенцията и бъдещото сътрудничество. Ние се видяхме на работен обяд в Страсбург, организиран от Джин Ламбърт. Подкрепата на парламента се цени от съвета на Европа, но тя е много важна за да влезе в сила конвенцията. Отбелязваме вашите усилия в тази област. Знаем, че евродепутатите бяха тези, които назначаваха конвенцията от Истанбул да бъде спомената в годишния доклад за правата на човека. Също така в е, документа е, също се споменава този, е, тази конвенция, така че ние разчитаме на вашата подкрепа. Върнахме се скоро от Тирана, където се срещна, имаше среща на парламентарната асамблея на съвета на Европа. Тук виждам е, няколко познати лица, в това число на госпожа Клевети, която участваше в подготовката на конвенцията, когато беше член на нашата конвенция. Нашите колеги много искат да работят с вас. Донесла съм само няколко екземпляра а, е, от брошурката. За съжаление, не можах да донеса повече. Сигурна съм обаче, че ще намерим начин да ви представим повече. Също така ще обсъдим с господин Бота за това как да организираме съвместни начинания. Парламентарната мрежа на асамблеята е отворена за членство и от ваша страна, така че вие можете да станете членове на тази мрежа и да участвате в нашата работа за утвърждаване на конвенцията. Това е на един от приоритетите за следващите две години, а именно да се положат усилия конвенцията да бъде подписана от всички държави членки. Няма да ви проповядвам за качествата и стойността на конвенцията – ще се спра само на няколко въпроса, които според нас са важни. На първо място, това е първият и единствен правен инструмент, който съществува в Европа по този въпрос. Тоест е, правен инструмент, е, който засяга въпроса за домашното насилие, насилието срещу жени, като имащ отношение към правата на човек. Свидетели сме на силен интерес от други международни организации. които се позовават на конвенцията като стандарт. Те работят в тясно взаимодействие с нас, за да я популяризират не само държавите членки, но и извън тях. Конвенцията ще влезе в сила веднага е, след е, нейната ратификация. Това е въпросът, по който работим. Чудесно е да се приеме един хубав е, правен текст, но той ще си остане чисто и просто инструмент, ако не бъде ратифициран и не влезе в сила и ако не бъде приложен на, на практика. А, имаме нужда от 10 ратификации, 8 трябва да бъдат от държави членки на съвета на Европа. Той се основава на защита от насилие, наказателно преследване срещу, ви, срещу жертви, срещу извършителите. Ние смятаме, че всички субекти трябва да бъдат обединени, за да може да се осигури защита на жертвите. Там се говори за жени и момичета от всякакви от всякакви социални слоеви, независимо от раса, социално положение, сексуална ориентация. Също така в конвенцията се застъпват и правата на детето. Разбира се, там се говори и за възрастни хора. Има един много важен аспект, към който искам да привлека вниманието ви. Конвенцията иска да промени нагласите и, настоява, и призовава за равенство на половете чрез поредица от интегрирани политики. Истанбулската конвенция поставя акцент върху ролята на организациите на гражданското общество и НПО. Когато държавите се присъединят, трябва да предприемат холистичен подход, като включат всички всякакви субекти, е, държавни, обществени организации, организации на гражданското общество. Там се криминализира физическото и психологическо насилие, сексуално насилие, сексуално, сексуалният турмоз, принудителен брак, принудителен аборт и стерилизация. Някои от тези деяния са част от наказателния кодекс на много от някои държави членки, но държавите членки ще трябва да приемат законодателство, което криминализира тези деяния. Предвидени са и механизми за наблюдение, които да осигурят практическото приложение на конвенцията. И, и да по този начин ще се осигури възможности за предоставяне на информация. Къде е ролята на парламентите? Споменава се в няколко члена, по-конкретно член 7 на конвенцията от Истанбул. Там се призвава за координирана политика и за участие на всички заинтересовани лица, в това число е парламентаристи. Член 70. Парламентарно участие в наблюдението на националните парламенти участват в наблюдението на мерките за изпълнение на тази конвенция страните по конвенцията представят докладите си националните парламенти. И с други думи, предвидена е важна роля за парламентите. Освен това, Парламентарната асамблея на съвета на Европа се кани за редовно участие в, подискутиране на конвенцията. Както казах, необходимо е да се променят нагласите затова трябва да се променят а, законите. Членовете играят важна роля, като прилагат международни норми, приемат а, законодателство на ниво Европейски съюз, спазване на международни стандарти. Каква е, какво е положението с държавите членки на Европейския съюз? 14 от тях са подписали конвенцията Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Люксембург, Малта, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство. Полша обяви намерението си да подпише до края на месеца. Надяваме се, че броят на подписалите държави членки ще стане 15. Много е важно да продължите да настоявате държав... пред държавите членки да подпишат декларацията, за влезе тя в сила и разчитаме на вашата подкрепа за магическото число 10 ратифицирали държави. Къде е мястото на Европейския съюз като институция? Моята колега има ще даде допълнителна информация, но конвенцията може да бъде подписана от Европейския съюз и това е по член 75 и според информация, с която разполагам от колегите в комисията, се прави проучване, за да се определи добавената стойност от, подписване, от подписването на Истанбулската конвенция. Повечето от въпросите, уреждани от Истанбулската конвенция, попадат под юрисдикцията на държавите членки, а не на комисията и се надяваме, че проучването ще ни даде по-точна информация и ще даде окончателен отговор на въпросите. Ако Европейски съюз подпише конвенцията, той ще стане страна по конвенцията, освен в допълнение към членството на държавите членки. Е, държавите членки трябва да е, подпишат и ратифицират успоредно с Европейския съюз. Като страна по конвенцията Европейския съюз ще трябва да направи така, че вся законодателство, програмите и политиките съответстват е, на Истанбулската конвенция в рамките на отговорностите Това ще осигури по-широка хармонизация на мерките и практиките в областта на борбата с, а, срещу насилието. Остават а, още открити въпроси. Не искам да предоставям допълнителна информация. Просто исках да ви дам актуална информация за това докъде сме стигнали с подписването и ратификацията. Европейския съюз предприема кампания, за която ще говори колегите. Изразили сме готовност да участваме. Имаме опит с нашата кампания от 2006-2008 година. И това е основа, това беше основа за започване на работа по конвенцията. От по-практическа гледна точка ще разгледам някои от мероприятията, които организирахме за популяризиране на конвенцията, ръководят ни три принципа. Първо, да предоставим информация за разпоредбите на конвенцията, какво изисква тя от държавите членки, след като я подпишат. Второ, да продължим да разясняваме принципите на конвенцията и да се стремим към привличане на повече държави да я подпишат и на трето място да я популяризираме извън Европейския съюз. Не е необходимо да подпишат и ратифицират, а да се съобразяват с нея, да имат предвид, когато приемат свои програми и политики за борба срещу насилието срещу жените. Обърнали сме особено внимание на едно от, на от основните характеристики, един от основните елементи на конвенцията. Тя е обвързваща, когато една страна стане част от нея. Предприемането на определени действия не са въпрос на добра воля. Те са длъжни да предприемат мерки, за да предотвратят насилието и да накажат извършителите. Ние организирахме няколко конференции. Една от тях беше в Сараево, в Братислава, където се събраха всички нови държави членки, плюс Норвегия, Исландия и Лихтенштайн. И ще организираме още една до година през януари в Финландия. Там ще съберат балтийските и скандинавски страни а, и Руската федерация. Както казах, имаше конференция в Билиси, където се обединиха, се събраха страни от Централна Азия и от а, и кавказски страни така ние полагаме усилия конвенцията да стигне а, до а, да излезе извън рамките на Европа. Ние искаме да подпомогнем на държавите членки, за да подпишат а, конвенцията и да изпълняват. Ето това е нашата дейност от гледна точка на популяризиране. Подпомагането ще дойде на по-късен етап има само една ратификация, но това не означава, че нещата не вървят напред. Има няколко държави членки, които работят по ратификация. Ораторката прочете списък на страните. През 2013 година тези страни ще са приключили анализът на законодателство, финансови ефект – и след това ще преминат към ратификации. До края на до година се очаква брой на ратификациите да се увеличи. Ратификацията отнема, е процес, който отнема време между процеса на подписване и ратификация. Трябва да се направи подробна оценка на правната ситуация и финансовият ефект на ратификацията. Очевидно това е свързано и с разходи и не трябва да се използва финансовата криза като претекст, за да не се ратифицира конвенцията. Не е необходимо да ви привличам вниманието върху това. Има проучвания, които показват, че а, разходите а, са много по-високи, ако не се прави нищо. Ще спра до тук, за да отговоря на въпроса. Так, Благодаря много. Сигурен съм, че има въпроси в залата, поредица въпроси. И както казах, много се радвам, че мога да ви приветствам тук. Сега ще дам думата на депутатите. Госпожа Клебети има думата. Благодаря, господин председател. Бих желала да приветствам бившата колега от съвета на Европа. Днес съм тук в една привилегирована позиция, защото бях член на екипа, който се бори за тази конвенция в съвета на Европа. това беше една дълга и тежка борба, която приключи успешно. Това беше а, една битка на Комисията по равенство между половете в съвета на Европа и на равенство. А, това беше отправната почка, точка, така че вашето присъствие тук наистина е много добро. Господин председател, аз мисля, че сте съгласен с мен, че това е една борба, която си заслужава да се води в нашата комисия, така че идва момент, в който тези принципи и тези а, правила, които са много точни, за разлика от а, други документи, които получаваме от съвета на Европа, този път ние сме убедени, че това е една много силна конвенция, която предвижда и санкции и конкретни мерки. Именно това обяснява присъствието, според мен, на колегата от съвета на Европа, защото в Брюксел решенията се вземат много точно и конкретно, включително и на финансово равнище. Позволете ми сега да разгледам накратко някои въпроси, които според мен са много важни във връзка с ефективността на прилагането на тази конвенция след подписването и ратифицирането. Комисията рано или късно ще влезе в сила. Така че трябва да обсъждаме много конкретни неща, едното от които е свързано с закрилата и защитата на жертвите. Аз съм адвокат по професия и години наред съм се борила в моята страна и в парламентарната асамблея за защита на жертвите за защита на защита. Много жертви на домашно насилие, особено жени, тази конвенция е насочена предимно за, към жените, но много от а, жертвите не са запознати с законодателството и с, с европейските документи по-специално. А когато те станат жертви, те не знаят дори, че са жертви. На второ място, ако те осъзнаят, че са жертви, не знаят как да се справят с ситуацията. И им е необходимо правна помощ на първо място, включително и другите видове помощи, за които вие говорихте. Според мен правната помощ е от ключово значение. Мисля, че можем да предоставим съвсем конкретна помощ повишавайки информираността в държавите членки, да се намерят средства и фондове, за да се осъществи това. Втория сериозен въпрос е за убежища за жертвите не можем да помогнем на жертвите на домашното насилие, ако не ги извадим от мястото, където се извършва това насилие, ако не предоставим обежище. Например, в моята страна има едва две-три частно финансирани обежища. Именно за това имаме, има тази много важна разпоредба, тъй като имаме трудности за прилагането на този текст на практика, не разполагаме с необходимите средства. Трябва да намерим средства на европейско равнище, за да може това да се осъществи. Един трети въпрос е свързан с превенцията. Винаги а, е, си мисля за конфликта между принципа за свобода на изразяването и безопасността на отделното лице тук имам предвид нещо съвсем конкретно, например порнографията, която не се смята за а, углавно престъпление, а се смята за някаква лична дейност, но трябва да се избегне а, някой да стане жертва на това. На тази дейност се гледа като на забавление за възрастни, за пълнолетни но ако не бъде ограничено, това би могло да има много голямо въздействие. Тук имам предвид главата за превенцията, която се занимава и с правата на мъжете и жените в обществото. Поради тази а, дейност, тези роли се разпределят неравномерно, защото порнографията разглежда, гледа на жените като на по-непълноценни човешки същества. И аз мисля, че трябва да обмислим начини, за това да излезем извън рамките на това възприятие, защото образа на жените е представен като по-малоценен от мъжете и това е една от причините за домашното насилие. И накрая мисля, че трябва да предприемем конкретни мерки по отношение на ми, мигрантите, защото а, хора идват в Европейския съюз, има концепции, традиции, които с, могат да благоприятстват а, появата на насилие. Аз мисля, че приложното поле и дефиницията на насилие, разширена в конвенцията. А, и това е много добре. Тук се включва сексуалния турмоз и някои други форми и всичко това е много положително. В Европа обаче съществува тенденция на насилие срещу жените, само защото е, съществуват правила и традиции, които трябва да се спазват в някои етнически групи. И това има много голямо въздействие върху а, насилието при, върху жените. Надявам се, че Европейския съюз ще подпише конвенцията и се надявам, че нашата комисия ще може да се бори за това. Отново искам да ви благодаря за изложението. С голямо удоволствие ще продължа да работя с вас, за да може да подпишем, ратифицираме и прилагаме тази конвенция. Председателят благодаря. Сега давам думата на госпожа Мовай. Много благодаря. Питам се защо и, има такава съпротива от страна на държавите членки по отношение на тази конвенция, а толкова много се говори на думи в държавите за усилията на държавите да се борят с насилието срещу жените. И се питам и стигам до заключението, че сега вече ще има правен инструмент, правозащитен инструмент, който притежава а, инструментите, които следва да бъдат а, възприемани сериозно, както и средства за борба срещу а, насилието срещу жените. И а, това ще бъде заплаха за статуквото. Ние трябва да видим ясно, че нас... домашното насилие не се, например, в Унгария не става дума само за това, че всяка седмица в Унгария една жена бива убивана а, от, в резултат на а, побоища, които не спират, докато съответната жена не а, почине. Всички са съгласни, че това е ужасно, а, но насилието срещу жените, домашното насилие, сексуалното насилие, са въпрос на запазването на статукото, запазването на баланса а, между мъжете и жените. Жените биват поставени на мястото им чрез мъжете, които имат право, на които обществото дава право да подчиняват жените и да ги карат да изпълняват а, заповеди, например, както каза един евродепутат, жените защо ражда 3, 4, 5 деца вместо едно или две, би трябвало това а, да се уреди като едно споразумение в семейството и тогава всъщност въпросът за домашното насилие става и релевантен. Но проблема за наказването на жените и тяхното подчиняване е въпрос на а, наказателното право. Разглеждала съм много съдебни дела, е, при които жени са били убивани. Разговаряла съм с много оцелели, оживели е, жени, жертви на насилие. В началото трябва да кажа, че бях малко изненадана, че Тези жени, според съдебните преписки, са, свършвали, са, са, са били толкова, са извършвали толкова много неправилни неща, че не били добри домакини, не водели децата на училище, не се грижали добре за децата си и така нататък. И а, посланието е, че какво да прави този нещастен съпруг, освен да не е, уреди нещата чрез насилие. И известно време ми отне да осъзная, че именно за това става дума. Защото ако една жена не може да поеме 100% отговорност за всичко, което се е, случва в семейството, домакинството, брака, грижата за децата, или ако тя не следва 100% това, което иска партньора или съпруга и ако говори твърде много или твърде малко, ако не знае съвсем точно кога съпруга иска топла супа или каквото и да било, тогава мъжа вече има право да се ядоса да, а, и да накаже съпругата. А ако искаме да променим а, нещата, свързани с насилието, трябва да променим всичко това. Това е много трудно и, и опасно и вероятно държавите членки се плашат. Аз мисля, че ние трябва да приемем нещата се сериозно. Искам да ви поканя в Унгария, да дойдете в парламента, да говорите с парламентаристите и да ги убедите да подпишат, а след това и да ратифицират конвенцията, ако наистина гледат сериозно на а, насилието срещу жените, а не говорят само за това. Председателя, благодаря. Сега, бих искал само да кажа. Да, наистина е важно да има добра воля, за да се променят нещата. Благодаря, госпожо, за вашето изказване. Историята, разказана от госпожа Морва, и ми, ми напомня а, едно, един казус в а, България, когато аз а, работих. А, по досие, свързано с, с закрила на жертвите от престъпления. В някакво семейство е имало Къвга и накрая съпругът убил съпругата и след след... И накрая съди съдята попита съпруга, убихте ли съпругата си? На три пъти той отговори, да, но тя беше моя съпруга. Така че той на практика не, не се признаваше за, за, за виновен. Просто неговите възприятия, неговите традиции, неговите виждане за нещата го, го водеха до там да казва, че той не е виновен. Значи той просто не е виновен за убийството на едно човешко същество. Що се отнася до конвенцията, искам да кажа следното. Подготвяйки директивата за правата на жертвете, ние се позовахме на вашата дефиниция, която много ни помогна и получихме и подкрепата на комисията, на съвета. Също, времено получихме и подкрепа от най-различни експертни групи, включително и това, че трябва да има психологическа помощ за жертвите. Важното беше също така да, да, да включим и неправителствените организации, за да има разяснителни кампании. Така че наистина ние постъпихме на вашата конвенция, за да изготвиме нашите документи. Разбира се, има още много какво а, да се прави по този въпрос, тъй като насилието е част и е инструмент за преразпределяне на. А, на, на силите в обществото. Разговаряхме с госпожа Рединг по въпроса. А, да, наистина трудно е да се разбере, че в крайна сметка а, насилието е едно, а, едно, един последните начини, инструменти за преразпределение на властта в обществото. Така че, както казах, има още много какво да се прави и ние трябва заедно да работиме по всички законодателни документи, свързани с борбата насилието срещу жените. Благодаря. Следващият оратор. Ай, просто майкро. Е, thank you. Благодаря. Благодаря ви. Това е наистина един проблем, който а, изисква бързо решение. Не, не можем да, очаквам, да чакаме следващото поколение да намери това решение. Но трябва също също така да, да работиме за това онези, които взимат политическите решения да разбират естеството на проблема. Нека да ви дам един проблем от моята страна. Естония. В в нашата страна се казва, че, има, че съществуват различни програми е, за борба срещу убийствата и така нататък и насилие. Защо е необходимо един допълнителен законодателен документ за насилието срещу жените? Защо не, е, защо, не е ли достатъчен документа, който покрива и деца, и момчета, и момичета, и така нататък? А, така че но насилието има различен облик в различните страна и за това ние трябва да се позоваваме на различните е, специфични примери. Нека е, от друга страна не, не забравяме, че е, че 70% от дипломираните от висши учебни заведения в Естония са, са, са жени. И в, е, е, едно, в един рум, роман, написан с 1906 година, се казва, че е, мъжете не биха искали жените да бъдат, да бъдат техни равни и да заемат по-високи позиции от тях и нещата не са се променили толкова от тогава насам. Благодаря. Госпожа Томсън. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да благодаря на представителката на съвета на Европа за интересното представене. За съжаление не можах да изслушам цялото, тъй като дойдох с закъснение. Но а, да, много е, много е интересно да чуем е, и раз, различните гледни точки. Това, което каза госпожа Парванова, също така за мъжът, който не се чувства виновен. Но всичко зависи от различните законодателни норми в Дания. Казва, че ако убиете жен, жен, жена си, ще бъдете наказани само на половина. Така че Е, трябва наказанието да бъде е, еднакво за независимо кого, кой е жертвата, дали е съпругата или съседа и така нататък. В, в е, Испания законодателството е по-различно там, ако става до, ако жертвата е съпругата, наказанието е по-голямо. Така че също така е важно да се види по какъв начин, е, как се възприема извършителя на престъплението. В Дания се смята, че ако един мъж е убит е убил жена си, то е болен и има нужда от лечение. А докато в Испания, когато аз попитах не, не трябва ли един а, убиеца да, да, да бъде а, лекуван, те казаха, но лечение, лечението е за болни хора, а този човек не е, не е болен. Так, тук не става дума за, за болест, така че така че тук, тук виждаме културните разлики в Дания се смята, че подобен извършител е болен човек и той има нужда от е, лечение. Така че просто има различно възприемане на проблема в различните държави членки. Така че аз бих искал да знам колко държави членки не са подписали конвенцията, защото проблема ще се обсъжда в нашия парламент и трябва да има добра аргументация, въобще да, да разбереме кой е подписал, защо и как. А сега давам думата на госпожа Естрела, която е заместник-председател. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях, но няколко комисии заседават в момента, така че е, аз трябваше да присъствам на заседание в друга комисия. Що се отнася до насилието срещу жените, става дума за едно много едно престъпление, едно нарушаване на човешките права. Затова най-важно е да, се, да е, работиме по превенцията, но също така и да се бориме срещу проявите на насилие. Нека да кажа обаче следното – има различни политики за съчетаване на личния живот с професионалния живот. Ако, не, ако те наистина се прилагат, то тогава няма да има насилие. Но мъж, мъжете обикновенно не участват в домашната работа и когато, да речем, нещо не върви достатъчно добре в семейството, мъжете се ядосват, защото смятат, че жената трябва да върши всичко в традиционните общества жената отговаря абсолютно за всичко и тя, тя трябва да се занимава с цялото си семейство, да се грижи за децата, за възрастните в семейството, да организира цялата логистика и да поддържа дома. Също така а, има и разлики в а, заплащането, които водат до насилие. Много жени не разполагат с економическа независимост и затова са е, подчинени по-послушни, не реагират. Затова смятам, че трябва да има и едно допълнително обучение на полицаи, на магистрати и така нататък, които трябва да тълкуват сигналите, защото много много често има първ, постъпва първа жалба, която не се разглежда правомерно и жената, жената се завръща в къщи чувства, че не получава закрила от обществото и насилието продължава и може да се стигне до убийство. В Португалия всеки, който е научил или е бил свидетел на насилие, може да подаде жалба или да сигнализира това насилие. Неодавна в Португалия съдия е счел, че ам, съпруга, който е извършил насилие, по, е по-добре да, да, си, да си остане в къщи. Тоест, в къщи той може да продължи да си бие жената колкото иска. Е, така че този съдя смятам, който е, с който е, има едно много странно възприятие за закрила на жертвата, е, е, до, е довел на, на практика до ескалация на насилието в семейството. Слава Богу, съпругата не е била убита, но е, е била пребита. Така че смятам, че е много важно да има специфично обучение за всички е, за полицаи, за представители на съдебната власт, за да бъдат те е, чувствителни, да могат да е, разпознаят е, сигналите и от друга страна самите жени трябва да, да знаят е, къде да търсят закрила и какво обществото предоставя на им предоставя като начини за закрила. Е, независимо от е, законодателството, което разбира се трябва да бъде е, прилагано правилно, трябва да има и допъл... допълнителна закрила за жертвите и то в... на различни степени и на различни нива. Трябва да има економическа закрила, съдебна закрила когато е, става дума и за малолетни, когато деца са също в а, с което са жертви или деца на жертвите, тези деца би, е, трябва да могат е, да бъдат е, с майките си, те да ги последват в убежищата, където е, тези жертви ще бъдат подслонени. Е, нека не забравяме, че много често и самите деца са жертви на е, насилие. Те са жертви и на психологическото насилие. Те, е, е, те са свидетели на, на това насилие и това може да има много тежки психологически последици е, за тях. Е, същевременно, ако те са разделени с. Е, майката. Това може да има също много тежки последици, но в нека не забравяме, че във време на криза има и лица, които вече нямат достъп до здравеопазване, които са по, по, по-слаби психически и по-поддатливи на депресия. Така че има понякога и безработицата, стреса, страха от е, бъдещето създават допълнителни условия за насилие в е, е, семействата и за това смятам, че ние в европейските ние, представителите на европейските институции трябва да работиме ръка за ръка с е, съвета на Европа, който е извършил един много подробен анализ на проблема във всичките му аспекти, за да можем да работиме съвместно за е, премахването на това, на този бич на обществото, на това, на насилието, което има конкретни и директни последици, но и последици за бъдещото развитие на обществото. Нека не забравяме, че броя на, на жертвите е все по-голям и по-голям броя на жените е, убити от съпрузите си или от приятелите си се увеличава и за това трябва да упражняваме натиск на държавите членки да, подписат, да подпишат конвенцията. Госпожа Гарсия Перес има думата. Благодаря, господин председател. Като колегата Едит, аз искам да се извиня за това, че не можах да участвам на заседанието от самото начало. Просто имаме много различни отговорности тук. Темата е много интересна и много важна. И нашата комисия и преди е работила по нея. Водили сме доста разговори. Искам да продължа казаното от Едит. Задължително е всички ние трябва да работим трябва да направим така, че въпросът за равенството между половете да стане хоризонтален. Говорим за насилие срещу жените като социален бич, чието чиято основа е неравенството. Една от страните има повече власт. И всъщност това е и причината за това положение. Повечето държави са започнали да предприемат някакви мерки. Борбата срещу насилието срещу жените изисква няколко хоризонтални мерки. Имаме нужда от краткосрочна политика. Освен това, имаме нужда и от мерки в средносрочен и дългосрочен план – за съжаление, повечето от усилията може и да не доведат до незабавни резултати. Тук имам предвид по-конкретно защитата на жертвите. Беше споменато испанското законодателство – според което жертвите на домашно насилие получават много подкрепа. Знаем обаче, че е много трудно за тези жени да получат достъп до ресурси, които да им до ресурси като работни места, възможности за отглеждане на децата. Това са също мерки, които са необходими. Разбира се, и превенцията играе много важна роля. Трябва да се борим срещу социалното неравенство, така че когато днешните деца станат възрастни, да бъдат да бъдат възпитани в дух, че от насилието срещу жените няма полза. По този начин, за, за тази цел можем да работим с организации, които да помогнат за възпитаване в равенство. За да не не смятат е, малките му, днешните малки момчета един ден, че имат право да удрят. Ето това е, което трябва да направим и разбира се, трябва да се помогне на жени, които вече са пострадали от насилие в преди 15 години в Испания жените дори, нямаш, дори не се оплакваха от насилие. Когато се повтаряше насилието, полицията често казваше, ами това си ваши лични работи, разберете се сами, може би нещо си нервирала мъжа си. Нещата обаче се промениха и трябва да се направи така, че насилието да не може да бъде оправдано с това, че жената е нервирала мъжа си и той е набил. Ето защо имаме нужда от възпитание. Това е, което трябва да искаме от държавите членки. Но също така трябва да го искаме и на европейско ниво. От известно време насам казваме, че Европа трябва да работи по обща по парична економическа политика. Това е така, но трябва да има и обща политика за правата е, и да насърчава ценностите на Европа. Равенството е ценност в Европа. И тези ценности трябва да се реализират на практика. Имаме нужда от директива за борба срещу насилието, но работата трябва да продължи така, че насилието срещу жените да се криминализира. Затова са нужни правни инструменти. и държавите членки е, следва да насочат усилията си към промяна на онва, което в момента не дава резултати. Да, много промени вече са направени, но е, все още остава много работа. Ние ще продължим е, да работим. Искам да благодаря на съвета на Европа за това, че е, дойде тук за тези разисквания. Ние сме на ваше разположение, ако имате нужда от помощ. Преди да дам думата на комисията, ще дам думата на госпожа Годлеска. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Не искам да повтарям това, което вече беше казано. представлявам една от страните, която до днес не е подписала конвенцията. В медиите се води обаче много оживен дебат и благодарение на този дебат правителството е взело решение да подпише конвенцията. Това много ме радва. Защо се забави подписването на конвенцията? Причината беше член 12 на конвенцията. Искам да ви попитам дали този член 12 е предизвикал подобни спорове и в други държави. Може би това е една от причините, поради които конвенцията не се подписва. Това беше така в Полша. Водех, водиха се дълги разисквания относно ползата от подписването на този документ от полското правителство. Много се надявам, радвам, че хората в крайна сметка проявиха разум а, и правителството в крайна сметка се убеди. Надявам се, конвенцията да бъде подписана скоро. След това ще започне битката за ратификацията. И така, използвам тази възможност да ви попитам, толкова ли е спорен този член 12, така че държавите да не искат да го подписват? Благодаря. Представителят на комисията има думата. Благодаря господин председател, за думата. Най-напред искам да се върна на някои елементи от конвенцията. Действително, тя е първият международно, международен обвързващ документ за насилие срещу жените. Конвенцията предвижда борба срещу насилие срещу жените по, с, по холистичен начин. Конвенцията обхваща всички форми на насилие срещу жените, прави така, че страните участнички предприемат мерки за криминализиране на тези деяния. Обхвата обхваща, включва а, насилие срещу жени и насилие срещу деца и а, жени. Какъв е подходът? Европейският съюз много държи на това да се разработи един засилен подход за борба срещу също насилието срещу жените. Ангажиментът на Европейския съюз личи в различни инструменти, прияти от всички институции. Подходът на Европейския съюз отчита също насилието срещу жените като насилие, нарушаване на правата на човека, както и пречка пред равенството на половете. Обаче Европейския съюз няма обвързваш инструмент за борба срещу всички форми на насилие, в това число е домашно насилие. Към момента има поредица от правни акта, но никой от тях няма същия обхват, както и конвенцията. Как стоят нещата, как стои въпросът с присъединяването на Европейския съюз към конвенцията? Както каза представителката, на съвета на Европа, член 75 алинея 1, пред, предвижда възможността към конвенцията да се присъединят не само отделни държави, но и Съюзът като цяло. Това означава, че Европейския съюз може да се присъедини заедно с държавите членки, а не, но не от името на държавите членки. Това е много важно. Защо? защото в конвенцията се предвиждат се предвижда криминализиране на деяния, върху които компетенции имат само държавите членки. Например, член 3, параграф 1 включва категориите на криминални деяния, по които Европейският съюз няма компетенции. Дефиницията на криминалните. криминални деяния, свързани като принудителен аборт, стерилизация. Но в областите, в които има компетенции на Европейския съюз, тези правомощия не са изключителни в областта на упражняване на правомощията Европейския съюз приема минимална хармонизация. Например, ако погледнем главата, свързана с защитата и подкрепата за жертвите, правното основание за съдебното сътрудничество по граждански и наказателни въпроси е в членове 81 и 82 на договора. Знаем, че тези правомощия се упражняват от Европейския съюз по-конкретно посредством различни актове. Последният сред тях, който ще бъде прият след няколко седмици, е директивата за минимални стандарти за правата и подкрепата на жертвите на престъпления. Европейския съюз е приел минимални стандарти – това означава, че няма изключителни компетенции на Съюза и държавите членки трябва да предвидят и приемат механизми за изпълнение на, на конвенцията. Т.е. правомощията са споделени между Европейски съюз и държавите членки в области, в които има и известни правомощия на Съюза. Следователно има нужда от смесено споразумение. Споделените правомощи и компетенции не поражда задължение от страна на Европейския съюз да се присъедини. Това е политическо решение, което се основава на анализ на политическите последици и добавената стойност. На ниво Европейски съюз искам да потвърдя, че анализът на всички правни последици и добавената стойност в момента се осъществява в, комиси... в службите на комисията. Очаква се да приключи до края на годината. Там се идентифицират правомощията на Европейския съюз да направи списък на европейските правни актове, да анализира съвместимостта на законодателството и да анализира последиците от тези правомощия, които обаче все още не са упражнени. Фактът, че на този етап 14 държави членки са подписали конвенцията и нито една все още не я ратифицирала, не може да бъде пренебрегнат – Реди са разпоредби на конвенцията, в това число сложния обхват, дефиницията на пола, може да се възприеме като спорен елемент. Беше спорен елемент и когато се договаряше текста. Ня... Някои държави членки няма да се присъединят или ще изразят резерва като, например, разрешителното за пребиваване на жени, мигрантки и бежанци. Възможността държавите членки да се присъединят към конвенцията може да се оцени. Защо? Ако Европейския съюз започне процес на присъединяване, службите на комисията би трябвало да подготвят и представят на съвета предложение за решение – И разбира се, държавите членки ще участват в преговорите и те са, които ще трябва да вземат решение за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Искам само да спомена, че евентуалното приемане на решението на съвета ще бъде в един акт, съветът взим, трябва, взима решение с квалифицирано мнозинство, след като се допита до Европейския парламент. Друг инструмент, който би бил полезен е евентуална декларация за правомощията, като анекс към проекто предложението за решение на съвета, за да се изясни разпределението на правомощията между държавите членки Европейския съюз. Това би било полезно, защото ще улесни а, бъдещата а, ще улесни бъдещият механизъм за наблюдение. Ще приключа тук. А, но с е, готовност ще ви предоставя допълнителна информация. Е, Благодаря ви. Ние поканихме и е, представител на економически и социален комитет. Аз бях там в петък и ще дам думата на госпожа Атрайт. Благодаря за поканата, благодаря на всички е, изказали се. Беше много интересно. Трябва да кажа, че Европейския економически и социален комитет следи проблема на насилието срещу жените, равенството между половете и домашното насилие. И тази седмица ние одобрихме документ за домашното насилие. Трябва да кажа, че някои от ораторите, които се изказаха тук, ще бъдат при нас утре на заседание на улица Бельяр в нашата сграда. Всички сте покани. Искам да кажа нещо много важно във връзка с прилагането на тази много важна конвенция. Ще бъда кратка. Първото нещо, което искам да кажа е как ще а, държим полицията отговорна за това, че не си върши работата както трябва. От личен опит мога да ви кажа, че това се случва и много често това води до смърт на жертвите. Как ще ги а, държим отговорни а, за забавянето на съдебните дела, в резултат на които жертви а, загиват? ясно ли е тогава, когато говорим за домашно насилие, дали то включва и двойки, които никога не са живели в един и същи дом или са живели, но вече не живеят. Тук трябва много внимателно да се уточни правната формулировка, защото знаем какво става с националните закони. Има толкова много а, празни места, а, всичко това трябва да се уреди. На последно място, но не по значение, да имаме професионални специалисти, за да може да се предостави на жертвите възможност да има достъп до помощта, която им е необходима. Професионалната поверителност, например, как ще решаваме тези различни въпроси. Ще спра тук, но искам да кажа нещо. Трябва да сме сигурни, че включваме и младите хора, дори юноши в тази ситуация. Председателя, благодаря. Сега давам думата на нашата гостенка да обобщи, да коментира, да отговори на въпроси. Имате думата. Благодаря, господин председател. Една тема се повтаряше в почти всички изказвания, именно за неравенството между половете, промяната в нагласите, нагласите промяна в образованието, особено на момчетата, за да се променят поведенческите стереотипи. А, това е, е един нов призив за повече равенство в е, отношенията и наистина конвенцията отчита това. То може да стане или чрез образование, или чрез повишаване на информираността. Но това е апел а, по същество за повече, прав, а, повече равенство между половете. Това беше споменато практически от е, всички изказали се. Госпожа Кревети повдигна въпроса също така и за това дали конвенцията урежда и други въпроси, като например защита на иммигрантите. Да, там има някои конкретни разпоредби, свързани с защитата на жени мигрантки. Бих ви препоръчала да погледнете по-обстойно нашия вебсайт в аспектите конвенцията и жените, конвенцията, конвенцията и децата. Ще продължаваме да разработваме такива тематични доклади. Разбира се, не е, се притеснявайте да се свържете с нас. Ние ще ви помогнем да намерите конкретни проучвания по темата. И има информация на сайта. Няма да се впускам в подробности за разпоредбите, свързани с жените и децата, но те са уредени в конвенцията по изказването на госпожа Морвай. Тя спомена промяната на нагласите, защо има съпротива. Има съпротива наистина в някои държави членки, но в повечето държави се работи и е, това съвсем не означава, че те не се интересуват. Госпожа Парванова говореше за културните ем, стереотипи. Да, наистина една от целите на конвенцията е да се променят нагласите, културата, за която говорим тук, включително и а, правилата на собственика. А, културните традиции не са оправдание за извършването на престъпления пакет за жертвите. Това е много интересно. Това отговаря на разпоредбите на конвенцията. Ние сме разгледали въпроса. Няма противоречие между пакета за жертвите, предложен от комисията и това, което ние предлагаме. Дори там се отива малко по-далече. Има една по-добра дефиниция на насилието, на домашното насилие. И аз много се радвам, защото понякога имаме проблеми при превода на различните езици. Конвенцията вече фигурира на 20 езика, а, защото домашното насилие често се а, превежда като семейно насилие. Тук не става дума за семейство, а по-скоро за някакви близки взаимоотношения. Това не означава, а, няма значение дали се живее под един покрив или не. Става дума за близки отношения. А, в много от езиците домашно насилие се превежда като семейно насилие. В някои от езиците се твърди, че няма термин. В Норвегия се предлага законодателство за близки взаимоотношения, за да може да се отрази аспекта, че домашното насилие е по-широко от семейно насилие потребители, тъй като е много важно това да се има предвид. Чухме също така и за редица държави, в които нямат конвенцията като централен въпрос в някои държави и в Естония. Това не е въпрос на дневен ред. в, ние можем да някои ни квалифицират с едни такива тежки квалификации, като шантри феминистки и какво ли не всичко трябва да започне от нас. Ние трябва да се опитаме да променим а, представите за нас. Не става дума за някакви луди феминистки, а трябва да се промени а, отношението. Литва, например, беше държава, в която ние посетихме парламента. Ние а, а, чухме от парламентаристите, че това не ги интересува и няма да се занимават в близкото бъдеще с него, но редица държави вече тогава, когато те подпишат конвенцията, ще докажат нейната ценност и нейната полза. Дания е една от държавите, където имаме трудности, няма много информация от тази държава. Това, което исках да кажа, беше споменато Испания. Комисията не е а, някакво изобретение от космоса. Авторите работят по текста, обединяват добрия опит, законодателството на различните държави членки, просто го извеждат на по-високо равнище. Нещата не идват от нищото. Това е текст, основаващ се на сегашните практики. Има добри практики в държавите членки на Европейския съюз. Именно за това трябва да се настоява, че не става дума за нещо, което ей така се е появило, то съществува, просто само е обединено и систематизирано, за да може да се използва от всичките държави членки. Отново госпожа Естрела говореше за неравенство, значението на прилагането на разпоредбите, какво да се направи, за да се приложат тези разпоредби на практика. Тук не става дума вече само за добра воля, кога държавите членки ще станат страни по конвенцията. Става дума и за финансови средства, включително за обучението на полицаи, на съди и на прокурори. Необходими са ресурси, за да се промени, да се повиши информираността на цитираните институции. Отново подчертавам, важно е конвенцията да влезе в сила и тогава вече държавите членки ще предприемат конкретни мерки. Госпожа Гарсия Перес спомена значението на интегрираните политики Накратко посочих тези четири стълба. Необходима е социалните работници, здравните работници, прокурорите, съдиите и гражданското общество да бъдат ангажирани, защото те обикновено са на предна позиция, особено при намирането на убежище на жертвите. Искам да направя един коментар. Прекрасно е да се говори за е, създаване на закони, за изготвяне на програми, но трябва да имаме предвид, че конвенцията предоставя много изчерпателен набор от правни мерки, които могат да бъдат предприяти от правителствата. Много е важно тя да бъде оповестявана. Необходима е политическата воля. Не става дума, че нямаме инструмент, директива, имаме един обширен текст, необходима е политическа воля за неговото приемане и по това трябва да работи много усилено по, а, на, на проявата на, екос, на економически и социалния комитет. Ще говорим по-широко по въпроса, а, защото този, тази конвенция може да стане референтен документ за а, борбата срещу насилието срещу жените. Полша по член 12. Ако говорим за член 12, конвенцията пред мен, по-скоро член 3 с дефиницията на пол в член 12 се говори за а, за някои понятия, по-уязвими групи, гей, лесбийци, лесбийки и други знае, е, е, защи, урежда се защита на по-уязвимите групи, но дефиницията на пол е малко спорна в конвенцията. Тя може би създава известни проблеми за някои държави членки. Знаем какъв беше дебата в е, Полша по въпроса Значи не може да се внася резерва по този член, което може да бъде проблем за някои държави членки, но може би ние трябва да обясним какво означава този член. той дава защита на хора, които са, може би, повече изложени на насилие, защото са такива, каквито са и да направим така, че тези, да осигурим безопасност за тези хора, независимо от това дали са гейове, лесбийки, иммигранти или бремени. тук говорим за човешко право, а не толкова защита за защита на някого, просто защото е бременна жената или е гей или е лесбийка. Ние разчитаме на вашата помощ. От това, да разгледаме нещата от гледна точка на основно човешко право, което е обект на защита. Също така се спомена необходимостта от ясни формулировки. Има конкретна разпоредба, където се говори броя на броя на обежищата, дали тези обежища са отворени 24 часа дневно, дали са в градските или селските региони. Искам да кажа а, и да подчертая, че текста е много конкретен, може да имате повече данни, ако се обърнете към нас, но това, което е най-важно, опитайте се да предвижите нещата с подписването и ратифицирането на конвенцията, за да може тя да почне да се прилага. Ако тя остане само един прекрасен правен текст, нищо, с нищо няма да помогне на жертвите на насилие всичко, каквото можем ние да направим, с удоволствие ще го направим, както споменахте, да отидем в Унгария. От а, а, октомври миналата година ние сме, органи... ние сме участвали в не по-малко от 100 прояви, организирани от нас, от различни институции, национални парламенти, национални власти, Двама души работим по тази конвенция, но ще направим всичко възможно. Имаме една много надежна мрежа от експерти, които а, изготвят текстовете на конвенцията, те също биха могли да отидат в различните държави членки и да обяснят философията, а, свързана с различните членове. Благодаря много. Uh, в заключение, позволете ми да кажа, че Искам да благодаря от ваше име на всички участници в дебата, който беше изваредно интересен. Насърчаващо е да установиме, че този въпрос наистина вълнува всички. Аз като председател съм а, участвал в много конференции, понякога организирани едновременно където се обсъжда този проблем от огромно значение за обществото. Нашето заседание днес доказа още веднъж, че наистина всички сме загрижени за решението на този проблем. Положението е различно в е, различните страни, но много от вас е, споменаха, че става дума за преразпределение на властта в обществото. Верно е, че в някои общества с по-патриархална нагласа е, има по-трудна, възможността за промяна е по-бавна, има неравностойно положение от економическа гледна точка между мъжете и жените в много общества. Така че целта е да се опитаме да намериме този баланс, това равновесие, защото жените да могат да бъдат независими и неподчинени. Госпожа Томсън спомена също така разпределението на на, на, на, на, на властта и, въз, и на гласата. Ако, примерно, един а, е, мъж убие съпругата си в нейната страна, той бива считан за болен, а ако убие а, е, шофьора на автобус, е престъпник. И тогава а, е, в, так, в, в, в такива случаи понякога мъжете почват да си мислят, че са нещо повече от жените. Така че благодаря на всички, които участваха, представителите на съвета на Европа, представителите на комисията. Документите, които ни представихте, наистина са много изчерпателни, много съдържателни. И ние като членове на парламента трябва да извършиме необходимата работа, за да се приемат законодателни текстове, а от друга страна и да упражним натиск на държавите членки да подпишат и ратифицират конвенцията. Тоест, трябва да работиме по две посоки и се надявам наистина и Европейския съюз като цяло и отделните държави членки да подпишат и ратифицират конвенцията. Е, надявам се на едно бъдещо добро сътрудничество. Благодаря ви. Vi går nu vidare i dagordningen och... Eh, Сега минаваме към следващата точка на дневния ред, т.е. последната точка от дневния ред. Става дума за точка 16 относно годишния доклад за 2011 година за правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз този свет. Госпожа Габриел трябваше да представи тази точка, но за съжаление тя отсъства. Но госпожа Бастус ще я замести. Имате думата, госпожо Бастус. Добре, господин председател. Моята колега Мария Габриел участва в спешно заседание на, на делегацията. За това тя ме помоли да изложа от нейно име становището на нашата комисия относно годишния доклад за 2011 относно правата на човека и демокрацията. Скъпи колеги, Представям ви проекто становище относно годишния доклад по правата на човека през 2011 година и политиката на Европейския съюз в тази област. Този доклад е от огромно значение за нас, тъй като всяка година той включва данни за напредъка или е, пропуските в областта на правата на човека и основните ценности като демокрация, правова държава, равенство между мъже и жени и други. В проекто доклада посочвам четири основни теми, които смятам за особено значими за зачитане правата на жените, защото когато говориме за правата на човека, това включва и правата, специфичните права на жените. Исках да наблегна на а, системното включване на равенството между половете и правата на човека в диалога между Европейския съюз и трети страни, особено когато има споразумения за економическо партньорство или споразумения за а, асоциация. Също така на, в а, приоритетите е, по правата на човека трябва да бъдат включени специфичните права на, на жените и а, насърчаване на економическата им независимост. Трето, трябва да има а, специфичен подход по пол във всички различни инструменти, е, които се използват за упражняване на външната политика на Европейския съюз и да се насърчава участието на жените във всичките форми на а, обществения живот. Да се наблегне също така на огромната роля на Европейския институт за равенство на половете, а, да е, той да има повече, да бъде по-проактивен и във всички различни програми и инструменти да бъде включен този компонент, за да могат те да бъдат а, колкото може по-ефективни. Очаквам а, си, вашите коментари по въпроса и ви благодаря предварително за всички направени предложения. Благодаря ви. Благодаря. Има ли желан, желащи да се изкажат госпожа Морвай? Искате E Благодаря много. Притеснявам се от това. Възоснова на предишния си опит, аз се притеснявам за това, че как можем да сме сигурни, че това, което според нас е в интерес на жените в различни части на света, действително съответства на техните интереси. Не, все още не съм мислила от нормативна гледна точка, но си мислих е, по принцип как да чуем гласовете, всичките автентични гласове на жените от е, различни страни, представляващи различни общества. Мисля, че на тези заседания би било добре да помолим хората, които имат е, разговори, да ги водят извън залата. Би трябвало да се свържем с неправителствени организации, с жени и трябва да сме много внимателни, когато анализираме потребностите и вълненията на жените в различни общества. Например, мисиоманките. Много от нас, европейките, смятат, че всичко това, което е мисиоманско, е свързано с подчинена роля на жените, че е лошо за жените от наша гледна точка. Има обаче много феминистки мисиоманки, които не мислят така. Така че трябва да се погрижим да съберем автентичните мнения на автентични жени от различни гледни точки. Вместо да смятаме, че ние знаем най-добре кое е най-доброто за жените в различни части на света. Благодаря. Благодаря много. Сега комисията има думата. Няма желание да се изкаже. Госпожо Бастос, имате ли окончателен коментар? Благодаря, господин председател. Благодаря, скъпи колеги, за, а, за вашия принос. Ще предам вашите забележки на Мария Габриел. Ще споделя с нея вашата загриженост по въпроса. Съжалявам, че няма представител на комисията, но предполагам, че на един по а, следващ етап на дискусията ще имаме и представител на комисията, така че ще предам вашето мнение на Мария Габриел. Да, имате думата. Благодаря, аз не съм от комисията но от е, Европейската служба за външна дейност, така че мога да, да се спра на някои от е, проблемите, които засегнахте. Аз съм абсолютно е, съгласна с казаното от госпожа Бастос, че че правите, правата на жените са част от глобалните човешки права. Аз при всички случаи ще предам на господин Ставрос Лапринидис, специалния представител на Европейския съюз, вашите мнения по проблемите, свързани с правата на жените, проблем, който много го вълнува. Ние преди два дена организирахме среща с господин Лабринидис в рамките на службата и един от неговите приоритети ще бъдат правата на жените. Той казва какво той а, а, иска да наблегне на това и в, своята работа да направи всичко възможно за, да облегчи, да улесни а, живота на а, жените. А, а, вие а, спом, споменавате и а, включването на правата на жените във всички документи. Аз ще спомена и а, спет... включването на правата на жените в а, стратегическата рамка и плана за действие, където на 4-5 места са споменати спет... Спет... изрично а, дейности на Европейския съюз на Европейската служба за външна дейност, комисията и така нататък и задължението да насърчават равенството на половете. А в диалога специалният представител многократно по време на всичките и пътувания се среща с представители на изслушва какви са, загрижен, каква е загрижеността в различните региони. Мога да ви кажа от мой личен обед, че наистина тази тема присъства в консултациите и диалозите, които возиме с трети страни. В, също така в в различните мисии имаме и специални представители, които отговарят за, прав, за правата на жените, които а, са, които наистина проучват а, нуждите на място и включително и в, в, в, в чат. Така че наистина тази тема присъства в нашите. Благодаря много. After listening, uh, your... Благодаря много. Малко закъснях, но след като ви слушах, виждам, че вие разбирате проблемите. Много е хубаво това, че и Катрин Наштън се отнася толкова сериозно към този въпрос. Мисля, че по време на кандидатурите имаше повече жени на ръководни постове. А, все още не са достатъчно, но тенденциите са положителни. Първо смятам, че становището е много важно и съм много благодарна на докладчика. Хубаво е, че тя е разгледала всички въпроси, които заслужават внимание. Тя споменава хартата за жените, тази харта е всъщност основа за усилията на комисията да постигне джендър мейнстриминг в всички дейности на комисията. Що се отнася до Ставрос Ламбринидис, той беше наш колега и заместник-председател на парламента. На новия си пост той може да докаже, че е, изповядва прогресивни възгледи. Той би трябвало да изиграе важна роля, особено в диалога с гражданското общество. Много е важно също така докладчикът е, да отчете арабската пролет. Нека да бъдем е, откровени. Жените изиграха водеща роля в Унгария през 90-те години жените бяха в предните редици. След това обаче броят на жените на ръководни постове е, не е толкова голям. А, и в арабската пролет така. А, няма толкова много жени на ръководни постове. В някои държави са приети квоти. Още нещо, което говори за важната роля на жените и тяхното участие в взимането на решения е свързано с а, кризата, където жените играят а, роля. Да не забравяме, че а, мъжете в край, че мъжете всъщност са тези, които предизвикаха кризата. Познавам много жени, на които работата които си намериха работа, защото им казаха, много е трудна тази работа, е затова ти я давам, за да се справиш. Благодаря много. Много благодаря. С това приключваме обсъждането на тази точка. Позволете ми да ви кажа, че 29 септември, 5 часа е края, крайния срок за внасяне на изменение. Ще гласуваме в комисията на 10 е, октомври. На 10 е, ноември ще на 7 ноември се поправя председателя, АФЕД ще гласува. Пленарното все още не е определено кога ще бъде сега. Преминаваме към последната точка. Точка 17. Следващото за дни заседание на 10 октомври от 10 до 12.30 и от 3 до 6.30. С това приключваме днешното заседание. Благодаря на всички. Надявам се, че ще се видим до скоро виждане на 10 октомври.